милиона и 900 хиляди евро, т.е. 69% изпълнение на бюджета. Всичко това, разбира се, са средства платени за дейности и програми за предотвратяване на престъпността. Благодаря, госпожа Паря, благодаря за това, че отговорихте на всички зададени въпроси. И така стигаме до следващата точка от нашия дневен ред, а това е общ дебат по Фронтекс, а това са точки четвърта, пета и шеста, защото, както в началото решихме, няма да обсъждаме точка седма, тъй като още чакаме комисията и съвета да ни подадат съответните данни. Ще дам първо думата на господин Лайтинен, изпълнителен директор на Фронтекс, и също така ни интересува работната програма на Фронтекс за 2010 година. Да, госпожо председател. Ще говорим за, ще говоря за работната програма на Frontex през 2010 година. Но бих искал също така господин Лайтенен да се спре и на работата през 2009 година, защото би било интересно за всички ни да разберем какво е свършила агенцията през изтеклата година, а не само какво възнамерява да направи през 2010. Нямахме предварително раздадена работната програма. Едва сега я получихме, така че, госпожо председател, би било добре тези документи да не се дават своевременно в бъдеще. Благодаря. Е, изцяло съм съгласна с последната ви забележка. Такава важна информация би трябвало да получаваме по-рано. Господин Лайтенен, добре дошъл в нашата парламентарна комисия. Даваме ви думата. И е, моля ви, имайте преди допълнителното искане да говорите и за изпълнението през 2009 година. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа, депутати, членове на комисията, искам да ви пожелая много успешна 2010 година. Благодарен съм, че ми се дава тази възможност да представя пред вашата комисия работната програма на Фронтекс за 2010 година. Една от причините, а, за това, че не, те получили документа предварително е, че той официално не е прият все още от управителния съвет на Фронтекс. Нещо, което ще стане на 2 февруари. Затова има процедурни а, причини, защото формално погледнато работната програма за 2010 година все още не е прията от управителния съвет, но не смятам, че в нея ще настъпят някакви съществени промени. Разделил съм презентацията си на 12 теми. Ще се опитам да говоря по темата, няма да се спирам на всички 12 точки, ще се спра само на онези, които смятам, че ще бъдат най-интересни за вас. В една ще се спра и на резултатите от 2009 година. Надявам се, че с това ще отговоря на искането на господин Бузотил. общият доклад за дейността на Фронтек през 2009 година, обаче ще бъде издаден официално по-късно. За 2010 година можем да кажем, че тя ще бъде пак една много интересна година. Пред Фронтек седат няколко важни е, задачи във връзка с Лисабонския договор, с, с Стокхолмската програма, а също така и с регламентът който ще бъде прият по инициатива на комисията и с участието, разбира се, на Европейският парламент, който, както знаем, е винаги в тези законодателни актове, в тяхното обсъждане и приемане. По този начин а, ние ще бъдем изправени и пред някои нови предизвикателства. Искам в началото а, да ви напомня целите и ценностите на Фронтекс. Искаме да а, отговорим на очакванията и за тази цел е необходимо а, да изпълняваме предначертаното. Колкото до ценностите на Фронтекс, става дума за професионализъм а, и надежност ценности, които пронизват а, а, нашата работна програма за 2010 година и нашата стратегия. Сега няколко думи за положението на външните граници на Съюза. За жалост, не могат да ви представя цялата картина за 2009 година, тъй като а, цифрите и анализът за последното три месече все още не са готови. Но ето какво е положението до началото на третото тримесечие 2009 година. По отношение на отказа а, имаме а, за влизане, това са 156 000 случая, значително намаляване в сравнение с подобният период. 22% намаление в сравнение с предишния период като се има предвид случаите, когато е отказано влизането в Европейския съюз, трябва да знаем, че всеки е втори такъв случай, значи било за откази, било за заловени нарушители на границата, с опътните граници, по-малък процент са въздушните граници и морските граници. а е, другите области, е, установяването е, на незаконно прибиваващи, това са 250 случая, пак значително намаляване, по 30% в сравнение с предишният. Фалшиви документи, такива има 10 000 случая, тази цифра е много голяма и знаем, че използването на фалшиви документи е един от, от ключовите, така най-често срещани начини за а, незаконна емиграция. Добре, е, че успяхме да заловим с около 15% повече а, такива, които са а, използвали подобни документи. Друга а, цифра, която се увеличи, това е броят на от тези, които са искали обежище и там увеличението е с 15%. Искам да подчертая, че а, нашата работа не са, разбира се, от тези, които търсят обежище, а по-скоро незаконните емигранти а, по различни начини, които проникват в Европейския съюз. Колкото до географската страна на въпроса, Вижте картата, където са зелените кръгчета, положението е добро, където са оранжевите, състоянието на нещата се запазва, където са червените кръгчета, положението се е влушило. Виждате, че в Канарските острови има драстично намаляване от 2008 към до 2009 година. Цифрите през 2009 година Цифрите с 2009 година ще бъдат по-малко от 3000 души. Знаете, че при няколко години бяха повече от 30 000, значи близо 90% е намаляло намалял притокът на беженци и иммигранти в Канарските острови. Италия, Малта и другите средноморски страни. Повечето от пътищата за емиграция бяха блокирани и много внимателно следим какви ще са резултатите. Ключово значение в това отношение има прилагането на двустранното споразумение между Италия и Либия за граничен контрол. И резултатите ясно показват неговата ефективност. И това значи, че значи, главната ни грижа ще бъдат в бъдеще мощната, морската граница между Гърция и Турция. Това е а, основно предизвикателство пред Европейския съюз, когато става дума за незаконна иммиграция. А, там а, в, в цифри положението малко се е подобрило, но като се има предвид сериозността на нарушенията, положението наистина е тревожно друг а, общ знаменател, когато сравняваме Канарските острови, Централното Медит... Средиземноморие и Източното Средиземноморие, трябва да се посочи, че в морската граница между Гърция и Турция няма абсолютно никакво структурно сътрудничество между нас и трети страни. И това е, е едно от главните предизвикателства пред Фронтекс. Да бъдем в състояние да договорим работни споразумения с Турция за контрол на морската граница. А сега а, да погледнем, да фърлим един поглед върху източните граници по суша. Там притокът на беженци и иммигранти от Молдова, Молдова, Централна Азия, Русия и така нататък към централноевропейските страни беше значителен не споменах в предишният диапозитив, може би забелязахте тенденциите на границата между Албания и Гърция, а също така и на сухопътната граница между Турция и Гърция. Там цифрите са сравнително големи. Но тук можем да видим къде и как действа а, така натискът а, на иммиграционният натиск по тези граници. Бихме искали да посочим и някои явления. А, това са исканията за убежище, постъпили в Западните Балкани и Централноевропейските страни и увеличаването на афгански граждани, които прииждат към Европа. Ние следим тази тенденция и това е един от факторите, който искаме да отчетем, да знаем каква е националността на незаконните иммигранти, защото имаме сериозни съмнения дали сегашната статистика е достатъчно точна. Имаме основания да се съмняваме в това. На границата между Турция и Турция и Гърция по-малко от 10% от нарушителите са от на тази националност, за която твърдат, че са. Е, тоест, е, това дава сериозна, сериозен повод за загриженост. Трябва да бъдем сигурни какви са всъщност, къде идват наистина тези хора. Но а, сега се а, връщам към общите резултати за 2009 година. А, а, сега много по-добре знаем какво става по външните граници на Европейския съюз, какви са предизвикателствата, на какво се дължат проблемите, какво, по какъв начин най-често действат незаконните емигранти, как действат престъпните синдикати. По-добре познаваме техните начини на действие, отколкото по-рано. Тук е много важен показател е увеличеният брой на заловени а, каналджии, такива, които прекарват е, иммигранти. И е, имаме по-големи успехи в е, разграждането на престъпните организации, които занимават с незаконно уреждане на незаконна емиграция. Тоест това, което постигаме, успяваме да го постигнем с по-малко средства а ще се спре и на причините за това. Знаем, че а, граничен контрол не е единствен над единственото, а, което ще ни помогне да успеем. Но в а, Гибралтар, Канарските острови, пък и другаде, общите усилие за по-добър граничен контрол дават резултат и на това се дължи и положителната, положителната, положителната тенденция в броя на незаконните емигранти. Повече подробности за 2009 година ще ви дадем в нашия годишен доклад и в общия доклад, които, както казах, ще бъдат издадени по-късно. Това значи, че предизвикателствата за 2010 година а, са да познаваме в дълбочина положението, да използваме пълноценно техническите възможности на страните членки. Затова ще кажа малко повече, ще на това този въпрос ще се спра малко повече по-късно. И също така въпросът за установяване на истинската национална принадлежност на иммигрантите, които идват до границите на Европа. Това е един от ключовите въпроси, защото ако не знаем откъде всъщност идват тези хора, не можем да намерим адекватни средства. Се борим с това явление, каквито и да са тези средства. Искаме да уеднаквим в по-голяма степен средствата, които използваме, да могат нашите действия да бъдат оперативно съвместими не само между страните членки, но и с трети страни но по-късно ще се спре на този въпрос. Нека сега а, се спрем на операционната интензивност, оперативната интензивност. Ето тук виждате развитието на нашата дейност от 2006 година насам. А, малко прекалено скромни бяхме миналата година, когато предвиждахме увеличаване на нашата, нашата, интензитета на нашите операции, но а, ръстът е, им беше 73%. Е, от 2009 до 2010 година сме планирани и това е абсолютно реалистично да имаме още едно увеличение от 24-25% на оперативната дейност. Това всичко се дължи на нашата способност да работим по-активно в областта, която ни е която ни е възложено да работим, като опазваме по-добре границите на Съюза. Подготовката на кадрите е много важен въпрос. Ще го спомена между другото. Можем да сравним дните за подготовка и други форми на подготовка, които се разработват и провеждат от Frontex, как те се използват и какви резултати дават. Наблюдава се а, така, значително увеличаване на броят на подобни инициативи и на техните, подобряване на техните резултати от 2008 година насам. Нека каже няколко думи за техническото оборудване. Радвам се, че не чуваме повече думата инструментариум, ето, става дума за технически средства, които са собственост на страните членки, но могат да бъдат предоставени за съвместни операции, когато се поиска от страните членки. Разбира се, всичко това зависи от добрата воля на страните членки. Те не са задължени по никакъв начин да предоставят тези технически средства, ако не желаят да го сторят. какво, е, е, какъв е главният повод за загриженост в тази област? Какво ни тревожи? Около 60% от разликите за оперативна дейност на Frontex отиват за изплащане на разходите на страната Домакин. Не на останалите страни членки, които са участвали в съвместната операция, а на страната, където тя се провежда. И е, през 2009 година целта ни беше тези операции да станат по-общо европейски, да включим в тях повече страни членки, за, като все пак страната домакин ще понася една голяма част от разходите. Това е което трябва да се има предвид, когато говорим за въпроса за управление на техническите средства, с които действа Фронтекс. Екипи за бързо реагиране по границите, там няма някакви сериозни промени. в регламента от 2007 година се е описано тяхното действие, те се използват в извънредни ситуации и за това ние сме подготвили и подготвяме подобни екипи, които да могат да се използват, когато възникнат подобни извънредни ситуации. Както и през 2007 година имахме две упражнения годишно. През 2008, така беше през 2009 година, така възнамеряваме да продължим и през 2010 година, за да можем а, по време на тези съвместни упражнения да изпитаме и проверим готовността на тези екипи за бързо реагиране. Сега нещо за морските граници и операциите свързани с тях. През 2010 година ще се опрем на постоянната структура, която вече е изградена. Страните членки съвместно организират всекидневната си работа и е, кодовите названия на различните операции отговарят на лилавите кръгчета, които виждате на картата. А, в Канарските острови ще бъде проведена една от операциите. Много набързо ще спомена е, всички тези съвместни операции. Значи в Канарските острови е една от тях. Планира се да се проведе от април до декември, но не трябва да се забравя, че операция Хера а, през миналата година а, беше отложена до 2000 до април 2010 година. Операция Хронос в Централното Средиземноморие, кодовото име Хронос, на тази операция в Централното Средиземноморие, една от най-важните операции от април до октомври. Това е върховият сезон, съгласно анализът на риска, рисковете. И нещо, което е важно да се спомене е, че ние включихме а, в а, помощта, която оказваме, за да можем да проследим по-добре целият а, процес отделяме експерти, които а, да разпитват и интервюират заловените незаконни мигранти. трето, операцията на границата между Гърция и Турция. А, тя е най-важната сега за сега. Е, тя ще бъде продължена и разширена по-нататък. Това ще бъде една така постоянна денност през 2009 година. Сега, разпределението на ресурсите. Не се шокирайте, като ви покажа цифрите. Планираме да намалим с близо 10 милиона евро, това са около 26%, средствата, които се отделят за морските операции, по морските граници. Не се тревожете, с тези, макар и намалени средства, ще свършим повече работа. Една от причините за това е, че много по-точно сме разработили и по-надежно сме разработили, сме прогнозирали разходите, така че бюджетните кредити да отговарят на това, което ни е необходимо. Програмирането на тази операция а, обхваща и подготовката на кадрите, и а, операциите по връщане на мигрантите, така че ще може да действаме по един по-ефективен начин с тези, макар и по-малко средства. Пак казвам, ще постигнем повече с по-малко пари. Операциите по сухопътните, сухоземните граници, тук имаме постоянни а, е, структури а, е, а, е, по там, където пристигат най-голяма част от тези емигранти. Това са постоянни пунктове. И това са операции Нептун и Посейдон. Юпитер, Нептун и Посейдон. Те се отнасят за сухоземните граници на Съюза. И има предвидени възможности да реагираме на неочаквани изненадващи ситуации. Ето програмите Юпитер, Посейдон. Това са ключови операции. Операциите, е, които се отнасят, действията, които се отнасят до въздушните граници, те са постоянни. Имаме три различни концепции, които използваме. Едната се отнася до пътникопотокът, така наречена операция Хамър. А, а операция Хабъл се отнася до корените на происходът на емиграцията. И тук Метеор, е, това е също резерва. Червеното кръгче, това е операция Метеор, това е за непредвидени ситуации. Колкото, се, що се отнася до сухоземните граници, ако погледнем средствата, те няма да се променят. Същото се отнася и до душните граници. А когато се отна... а, колкото до връщането на незаконни иммигранти, тук ще увеличим най-много средствата и една от причините за това е увеличената а, а, дейност в, по, по това перо, включително и това използването на нови финансови инструменти. но ще използваме средствата по Frontex, а не от други бюджетни средства на Европейския съюз. Бихме искали да разширим системата за връщане, а, активно да действат страните членки. Искаме самолети на фронтек да се използват от страните членки. Ще започнем с малки самолети. Колкото до работата на граничните, граничната охрана, нашата главна цел е да се подобри разбирането на основните човешки права при тези операции и да дадем по-големи възможности на старите членки да действат ефективно. Разпределението на ресурсите. Ето виждате тук за действията за връщане на законни емигранти. Средствата значително се увеличават и това е резултат, един от резултатите на решенията, които сме взели. Пропускам подготовката на кадрите. Общо взето парите не се променени много, за които са относни от, от, за квалификация. Броят на работещите ще се увеличи в Frontex с 19%, това че значи през 2010 година ще имаме някъде около 300 души персонал. И тук ще се придържаме към много строги финансови правила. Това значи, че бюджетът от 2009 за 2010 година а, фактически ще бъде по-малък, отколкото за предишната година. Доброто е, че все още ще можем да отделим две трети за оперативни цели и само една трета от средствата а, ще бъдат административни разходи. Това е а, общата картина ще ви кажа как разпределяме процентно бюджета за различните оперативни цели. Един от ключовите въпроси е установяването на специализираните а, клонове на Фронтекс. Това е, беше направено по решение на управителният съвет. В момента се проучват възможностите и имаме план за това как би могло това да стане. Надяваме се, че е, управителният съвет ще вземе решение за него и ще можем да създадем четири е, районни бюра на Фронтекс през, е, през идните три години. Очевидно ще започнем с по-скромни проекти, ще натрупаме опит и след това ще видим как да вървим по-нататък. Ще е, се средоточим главно върху а, оперативните задачи, набирането а, на информация, сътрудничеството с третите страни, и това е последното, което ще ви покажа, то е много важно. Имаме 12 споразумения с трети страни. Всички а, наши съседи на изток, Русия, Беларус, Молдова, Украина и Грузия играят активна роля в дейността на Фронтекс. Същото се отнася и за страните от Западните Балкани. С всички им от тях имаме споразумения, работим усилено, за да постигнем подобно споразумение с Турция. Това е наш приоритет, когато става дума за сътрудничеството с третите страни и разбира се, науморно се опитваме да постигнем положителни резултати в нашите разговори с Марокко, Тунис, Либия и Египет. И с това ще приключа. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много, господин Летинен. Както виждам, вие се справихте и с точка 5 от дневния ред, така че откривам думата за въпроси. Осем човека имат желание да се изкажат по тази тема, но много малко време, тъй като трябва да обсъдим и точка 6 от дневния ред и всичко това трябва да се случи в рамките на около половин час. Защо се казва тук, че имаме по-малко време, тъй като гласуването е иначе ще е в 5 часа? Добре, при всички положения моля всички да се ограничат в рамките на една минута. Просто задайте въпрос без коментари. Госпожа Борсалино или господин. Може би не ви виждам минута. Година ви бяхте господин Ламбринини, нали така? Благодаря много, че сте тук. Господин Лайтинен, много се радвам, че сте тук. Първо искам да попитам за увеличението на дейността през 2010 година. По-голямата част от това увеличение се дължи на пилотни проекти, а не на обичайни дейности. Така че моят въпрос е какви са пилотните проекти, които планирате за 2010 година, защото не мисля, че ги посочихте по-конкретно. Втория въпрос за е преговорите с Турция. Е, как вървят те? Знаем много добре, че някои от хеликоптерите на Фронтекс, както и други а, е, дейности в региона, а, са а, предизвикали съобщения от страна на Турция за нарушение на въздушното пространство на Турция. А, така че ми се струва, че Турция а, започва да играе а, не ролята, която би трябвало да играе като а, страна сътрудничеща, сътрудничеща на Европейския съюз по пазването на границите, а по-скоро като страна, която се опитва да предизвика суверенитета на Гърция. Така че какви са вашите коментари по този въпрос и по какъв начин работите с гръцкото правителство, за да получите възможно най-добра координация? Благодаря много. При мен се показва един часовник, но не знам дали го виждате на екраните си. Виждате ли го на малките екрани? Добре. Ще отчитаме на него времето. Госпожа Лътфорд има думата им за една минута. Благодаря много, госпожа председател. Благодаря, господин Лайтинен. Чуди се, дали дейността на Frontex и вашия опит а, с нея би ви дала възможност да правите предложение за политиката, която да се провежда от комисията и съвета. Вие говорите за въздействието на економическата криза върху нелегалната миграция и казвате нещо интересно, че строгите ограничения на миграцията в Европа от 73-та година насам и след това през 80-те и 90-те години от някои специалисти се разглеждат като началото на фалшивите а, кандидатури за обежище. Това е много интересен анализ и въпросът е, че на нас ни трябва една добре организирана, добре координирана политика в областта на иммиграцията и обежището и е важен е важно да съберем информация по тази въпрос. Сега по въпроса за Гърция и Турция. Ам, всичко това е свързано с, случил, с споразумението между Италия и Либия. Следите ли какво се случва в Либия? И председателката прекъсва оратора. Оратор продължава. Правите ли нещо така, че хората, които се връщат да са сигурни, че правата им няма да бъдат ограничени? Председателката, извинявам се, че е, ви притискам с времето, но наистина няма време. Господин Морел, да, Софи, съвсем накратко. Един въпрос. Какво ще се случи по-нататък с е, Шенгенски граничен кодекс, тъй като правилата за слизане на сушата от плавателни кораби е, е и други въпроси, които се обсъдиха, е, водят до едни е, нови е, възможности. Ние вече сме обсъждали с комисията възможностите за Frontex, за, за активите на Frontex и вие самият казахте, че има твърде малко дълготрайни материални активи на Frontex. А, а, тъй като всъщност работата на Frontex зависи от активите, предоставени на държавите членки и също от сътрудничеството на държавите членки. Така че възможно ли е Frontex да работи с, независимо, ако се наложи спасител, наложат спасителни операции, особено в морето? Виждате времето госпожа Келър, господин Кларк и след това дам думата на господин Лайтнен да отговори. Благодаря. В, в допълнение към въпрос на госпожа Лотфорд, как, знаете ли по принцип какво се случва с всички, които се връщат, не само в Либия? След това казвате, че една от основните цели на Фронтекс е да се е, подобри е, съвместното е, общото разбирателство за правата на човека. Имате ли постигнати аспекти в този в тази сфера и а, е, има ли а, е, информация по отношение на връщането на хора в страните, къде е, тържащи обежище в страните, където правата са им заети, а, застрашени? И казахте, че повечето средства се изразходват а, по море, а не а, по а, сухопътните граници. Защо това е така? по-скъпо ли е да се спаси живот в морето? Благодаря много, господин Клас, и след това давам думата на господин Лайтинен, който да отговори само за две минути. Господин Клас. Лайтинен, е, Много благодаря, господин Лайтинен. Имам въпрос свързан с страна, която по много елегантен начин представихте като трета държава. Това всъщност не е трета държава, е държава кандидат, а именно Турция. От отдавна вече, от години насам, Фронтекс показва всячески, че е изключително трудно да се достигне до споразумение за сътрудничество с Турция. Турция е и транзитна държава, не е само държава, от която произхождат емигранти. Тоест, нещата не са просто любопитни, а са свързани с политическото нежелание на тази държава да изпълнява поетите ангажименти. Така че искам да попитам, как виждате вие нещата в бъдеще? Какъв ще бъде бъдещият им развой? Има ли предвиден график? Какви са вашите препоръки за комисията, съвета и парламента? Благодаря. Благодаря. Е, преди да дам думата на господин е, Лайтинен, е, уважаеми колеги, е, поне в моята страна във всеки час има само 60 минути. Презентацията беше много интересна но ни остана изключително малко време. Да, ще ви дам дума на господин Бозотил, но все пак господин Коелио а, ще дойде за разискването на следващата точка от дневния ред. Ако а, този дебат ни отнеме още 25 минути, тогава а, за следващата точка ще имаме само 20 минути до 5 часа. Вие решавате, но а, Давам думата на господин Лайтинес с молбата да бъде възможно кратък. Е, той имаше достатъчно време, е, за да си представи доклада. Господин Босотил, е процедурен въпрос. Само искам да изразя своя протест, госпожа председател. Не трябва да се работи така. Господин Лайтин, не е бил в нашата комисия много време. Искаме хубави, подробни отговори. Именно заради това е, направихме това заседание и първоначално бяхме предвидили да се е, проведат обсъжданията до 5 часа. Господин Босотил, и вие бяхте тук, когато приехме дневния ред. Не, аз изготвих дневния ред. Някои точки бяха изтрити от дневния ред а и нямаме много време. Нямам друг избор. Давам думата на господин Лайтинен за благодаря много, госпожо председател. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Ще обобщя някои от въпросите и ще му отговоря заедно. Първо, ще отговоря на приоритетните въпроси. Нека първо да започна с работното споразумение с начина по който е организирана работата, сътрудничеството с Турция. Нямаме е, каквито да било иллюзии за това, че е, стандартни начин на работа с трети страни могат да решат всички е, политически въпроси, които възникват в сътрудничеството с Турция. Ние въобще не се занимаваме с политическите въпроси, а само говорим за оперативни въпроси, как да обменяме информация, как да правим анализ на риска, как да провеждаме заедно обучение, как да работим заедно в нужно развойната дейност и как колегите в е, различните страни могат да, сътрудничат, е, при, да си сътрудничат при участието в съвместни операции. Именно това е, е споразумението. И Турция трябва да спазва тези правила. Преговорите по техническите въпроси са в крайната си фаза и очакваме скоро те да бъдат приключени, защото много добре знаем какви са а, е, въпросите, които са актуални и за държавите членки в тази връзка. Пилотните проекти, като цяло това са нови оперативни е, модули, например Европейския петролоносител и Джойния е, съвместната операция Хъбъл, която беше първоначално пилотен проект, а после стана оперативна програма. След това Италия и Либия. Да, действително, много внимателно проследяваме какви могат да бъдат последиците, какви могат да бъдат ефектите, на резултатите на ам, връщането на хора. Що се отнася до сътрудничеството с трети страни, Фронтекс няма как да прави проучвания разследвания на това, което се случва в трети страни. Ние нямаме право да правим разследвания в трети страни. Е, опитваме се да събираме информация за това какво се е случило. И ако видим, че има е, е, основания за това, съобщаваме за съответния случай, за който става дума на другите европейски институции. От там нататък използваме плавателни средства, въздухоплавателни средства и за някои от плавателните средства само за гориво са необходими 5-6 хиляди евро на час. Така че именно заради това морските операции са по-скъпи и накрая участието на държавите членки в съвместните операции. Отново имаме положителни развития в тяхното участие. Успяхме да увеличим оперативните дейности, но отново искам да подчертая, че около 60% от целият оперативен бюджет на Frontex е свързан с финансиране на дейността в страната, в която се работи, а не да се финансира дейността на страните, които си сътрудничат по този, сътрудничат по този проект. Така че това е много важен въпрос, който продължава да бъде е, обсъждан и ще бъде е, разгледан като един от приоритетните въпроси, когато се говори е, за материалните активи на Frontex. Благодаря много. Имам още 8 човека, които желаят да се изкажат. Бъдете възможно най-кратко госпожа Хенингс и след това господин Ове. Благодаря много. Ще бъда съвсем кратка. Връщам се отново към въпроса от Турция. Миналата година също направих подобен коментар. Вие казахте, че вече сте на път да финализирате правилата за сътрудничество с Турция, но защо Турция още не, ги е подписала, е, искам да знам. По Фронтекс и разходите му е, все още има някои е, чувствителни въпроси. Смятате ли, че трябва да има задължителен механизъм, така че държавите членки да са длъжни да участват, Защо се отнася до активите на Фронтекс и съответните разходи? И смятате ли, че споразумението, което се очаква скоро да се а, е, подпише за насоките за а, е, работа в открито море. Ще ви помогна. Благодаря. Госпожа Алваро. Благодаря, е, госпожо председател. Говорихме тук за солидарност и за правата на човека. Но искам да се върна към общата операция Хронос, една от най-важните. като се има предвид а, тази операция може да се, да се проведе поради а, това, че беше изключено споразумение между Италия и Либия. Но как можем да кажем, че а, тази операция а, подобрява положението с а, правата на човека? И ако наблюдаваме подобно положение, състояние на нещата и другаде, какво може да се направи? Разбира се, необходимо е изключването на споразумение, но да кажем споразумението с Либия, ние не знаем нищо за него. Благодаря, господин. Сега господин Бусател. Съжалявам, че ще трябва да настоявам, обаче тази година ще бъде преразгледан мандата на агенцията. Директорът на Фронтекст ще предложили доброволното участие на страните членки да се превърне в задължение. Да или не? Второ, е, беше прието законодателство, е, подготвяме хора, но нищо не се прави. Благодаря за е, краткостта. Сега госпожа Флотър. Благодаря. Аз имам два малки въпроса по отношение на вторият лист от това, което ни представихте. Казахте, че 165 хиляди души има и ще има намаление. Но това са само хората, които Фронтекс е видял. А, а колко са онези, които са обегнали от погледа на Фронтекс? Много хубаво е да видим, че има намаляване в цифрите, но това е само на хартия. Какви са всъщност фактите? а, колко са онези, които са минали незабелязани от органите на Фронтекс. Това първо. Второ, говорихте за незаконно преминаване на границата и отказ от допускане. Но отказът е нещо официално. Незаконното прекосяване на границите е нещо абсолютно незаконно. Значи едното е законен отказ, а другото е незаконно преминаване. Може ли да разделите цифрите? Колко са отказите на виза, отказите на достъп до територията на Съюза, колко са незаконните преминавания на границата? Да, ако добре разбрах, вие казахте, че съгласно вашата преценка, около 10% е, от незаконните, само 10% от незаконните мигранта декларират истинската си националност. Ако добре съм ви разбрала. Върху какво а, е, основавате тази преценка, че само 10% ви дават истинската си националност? И още нещо. Е, Става дума за Женевската конвенция, за други международни споразумения, по които, ви, които вие като че ли заобикаляте да кажете. казахте само, че ще се опитате да по-добре да се разберат, да се разбират основните човешки права. Какво е вашето разбиране за прилагането на човешките права и тяхното опазване в операциите на Фронтекс, които вие ръководите? И след това, какво предвиждате през 2010 година и какви средства предвиждате да се отделят в бюджета, за да може вашите операции да отговорят на тези международни споразумения и изискванията за опазване на правата на човека. Господин Лайтенен. Thank you very much. Um... Благодаря. Отново нека да започна с Споразумението за правата за работа с Турция, както казах и миналата година, необходими са двама за танц по двойки. Така че е, първо трябва да получим съгласието и от двете страни. Както казах, доста сме напреднали с техническите въпроси. Има доста е, до... широко съгласие за това какви да са обхватите на операциите. Е, особено що се отнася до споменатите от мен елементи, е, като научно-развойна дейност, е, обучение и как ще работим заедно, когато имаме съвместни операции. Това са съвсем практически въпроси. Без да се опитаме да се месим в, откритите, в въпросите, на които още не е намерен отговор. Основният въпрос за активите, дали трябва участието да е задължително или не. Мисля, че на този етап не е разумно да се подхожда драстично и да се е, променя нивото на задължителност на тези операции е, за държавите членки. До сега използвахме положителни насърчителни мерки, работехме по-активно, опитвахме се да работим с всяка държава членка е, и се опитвахме да покажем на държавите членки е, от каква полза за тях могат да са нашите дейности. Тоест, е, използвам положителни, не отрицателни мерки. Но от друга страна ни трябва а, е, оперативна гъвкавост, трябва ни способност да, да реагираме бързо. И трябва да сме 100% сигурни, че ако нещо се случи, имаме активи, на които да разчитаме и които можем да изпратим на място възможно най-бързо или да използваме в операцията възможно най-бързо. Така че мисля, че и двете мерки са важни. И насърчаването на държавните членки да участват по-активно в съвместните операции и е, създаването възможност на Frontex да разполага с собствено оборудване, е, поне до известна степен, за да има оперативен капацитет. Инструмента Рабит трябваше, трябва да, трябваше да бъде инструмент за реагиране в спешни случаи. Защо? Защото участието в този е, инструмент е задължително за държавите членки, така че прагът за задействане на операции под е, този инструмент е изключително висок. Два пъти годишно има проверка на капацитета а, има обучения и имаме 700 експерти, които участват и могат а, да се включат във всеки момент. При всички положения най-важното е, че всички експерти, които участват в, в списъка на експертите за РАПИД, могат да участват и в съвместните операции от по-обичайно естество. И те участват периодично или системно през цялата година. Така че участниците в системата РАПИД – Така че, що се отнася до обученията на експертите в програмата Rapid, добрата новина е, че те такът паралелно и от тях могат да се възползват и обичайните операции. Много добър инструмент. От господин Вандеркен получих един много добър въпрос – какво се случва с хората, които не виждаме. А, де да можех да ви отговаря, отговоря. Ето това е най-важният въпрос за всички прилагащи органи. Какво се случва, когато никой не наблюдава? А, ние имаме достатъчно добри разчети за това какви са процентите на скритите престъпления. Опитваме се да работим възможно най-подробно за това с всички държави членки, с системите за граничен контрол. Опитваме се да намерим някакъв показател, който да ни даде възможност да оценим надежността на граничните системи на държавите членки и на системите ни за съвместна работа, но трябва да ви кажа, че поне през следващите 10 години няма да имаме достатъчно добри разчети. Мисля, че на този етап успях накратко да отговоря на въпросите. А, извинете. Госпожа Алфано иска отговор на своя въпрос. Да. Извинете, правата, основните права, много често се сблъскваме с а, въпроса и за това как трябва да реагираме в случай, когато има информация за възможни нарушения на правата. И тук трябва да сме изключително честни. Граничният контрол винаги е, получава обвинения едни или други обвинения. Опитваме се да подобрим ситуацията с обучение, с специални оперативни планове, но няма как да разчитаме всички въпроси да могат да бъдат разрешени от самите служители на граничния контрол. Нямаме права за разследване, нямаме е, как да контролираме това, което държавите членки правят. Е, работим само чрез съвместни операции и ако имаме информация, че има нарушение на европейското право, тогава информираме съответните органи. И има случаи, в които сме информирали Европейската комисия. Така че това са въпроси, които приемаме изключително на сериозно, но трябва да разберете, че нашата роля – тук е ограничена. Същото зависи и от сътрудничеството на държавите членки и трети страни, в тази случай Италия и Либия. Фронтекс не е институцията, която да отсъжда е, кое е право и кое е грешно. При всички положения, ако става дума за зачитането на правата на човека, ние мислим и в един по-дългосрочен план, защото в всяко едно обучение има елементи, важни елементи, свързани с правата на човека и се опитваме именно по този начин да дългосрочен план, план да направим инвестиран, инвестиция в а, обучението на колегите. Има трима оратори, казва председателката. На този етап ми се налага да ви напусна. Господин Таверас, добре. Предавам председателството като място на господин Яколино. А, се, от, тук нататък а, той ще ви тормози, а пък аз, както а, съобщих още в самото начало, ще трябва да ви напусна. Господин Таварес, процедурен въпрос преди да напусна. Бих искал да кажа, че може би е добре да имаме информация преди да започнем или списък на ораторите, е, които искат да се изкажат още от самото начало. Аз е, мисля, че бях втори или трети човек, който си вдигна ръката, че иска да се изкаже. Извинявам се, аз се опитвам да обърна внимание на всички, правя всичко възможно, но на... по някой път се случва да пропусна някого. с това давам думата на господин Яколина и господин Еншо задава въпрос. Това би помогнало и на нас, и на вас. Благодаря. Bene, io sostituisco la, la, la, la Antweld. Continuiamo nel... Аз а, замествам госпожа Софи Интвелт. Продължаваме работата по изказванията. Енджо е първият. La o mare parte din întrebările care s-au pus domnul... Много благодаря. Част от въпросите, които бяха поставени, бях предвидил да ги задам и аз. Въпросите са свързани с Frontex. Имам предвид. Така че останалия въпрос, който искам да задам е много кратък. Дали допълнителните финансови фондове, които се предвижда да се отпуснат на трети държави за обучение, особено за обучение, това не ви ли се струва добър механизъм на действие? Благодаря. Да, благодаря. И аз искам да задам моя собствен въпрос. Ще бъда много бърз. Говорихте за четири елемента, за четири аспекта, които управляват, дават тон на вашата дейност. Някои от тези елементи са свързани с съвместно действие между държавите членки, което действие обаче не винаги е съвместно и не винаги действа добре. Някои от тези механизми се прилагат и в трети държави. На 25 ноември 2009 година приехме така наречения Стокхолмски документ, който е призван именно да работи в тази област за по-добро сътрудничество на тази не винаги добре действаща машина. Въпросът ми, значи, е свързан с това. Стимулите, стимулите към третите държави, как смятате да ги подсилите? Благодаря ви. Well, uh, Mr. Господин uh, Лантинен, uh, вие ни казахте какви са цифрите за бюджета, казахте ни да не. Се тревожим за това, че средствата са намалели, казахте, че ще свършите повече работа с по-малко пари но тук говорим за хора, не говорим, не говорим за стока някаква, с която оперирате вие. А, въпреки, че имате малко странни но наименования на някои от вашите операции. Искаме да знаем а, откъде идват тези хора, дали бягат от глад, от преследвания, дали са економически иммигранти или истински беженци защото ние искаме да знаем нещо повече от тях. А, а разбира се, трябва да знаем от кои страни идват, каква е тяхната националност. Какво предлагате, за да се да открие истинската националност на емигрантите, да може да се борим с фалшифицирането на, на тяхната национална принадлежност? И може ли е, да сме сигурни, че никой, който е бил преследван в страната, от която идва, няма да бъде върнат обратно в нея? Е, и дали Фронтек ще отвори своите операции за върховният представител по бежанците на ООН. Благодаря. И последно, давам думата за последен въпрос. Ha fatto riferimento nella, nella nella sua analisi al fatto... che. Във вашето представене, господин Лайненен, казвахте, че в Средиземноморския басейн и по-специално италианско-малтийският регион. Та там, значи, ви посочихте, Посочихте, че се наблюдава намалено присъствие на Фронтекс. С други думи, почти с затихващи функции. Аз обаче имам впечатление, че не само сега, а и никога не е действал там Фронтекс както трябва. Миграционните потоци в този регион са оставени сякаш на самотек и преди и сега. Имам предвид Италия и Малта. И това има своите положителни и отрицателни страни. Отрицателните страни, особено хич, не са за подценяване. Имам предвид двустранните договори, подписвани между държавите членки на Евросъюза и трети държави. Има нещо много важно. Ако създадем общ фронт за противодействие на тези миграционни потоци и започнем да координираме по-добре политическите си действия по тези миграционни въпроси, включително и по въпросите свързани с зачитане на човешките права, то тогава бихме могли да очакваме някакви резултати. Емиграцията всъщност е свързана не само с граничната държава, а с целият Евросъюз. Навсякъде се усещат нейните последици. Дали не бихме могли да създадем една по-общо европейска политика в този смисъл и да попречим на подписването на двустранни договори между държавите членки на Евросъюза и трети държави. Така бихме гарантирали общоевропейския характер на политиката. Така ще се справим и с така наречения либийски проблем. В момента се обсъждат евентуалните клаузи на един либийско-европейски договор. Благодаря ви, госпожа Вержати. Извинете, господин председател. Аз съм аз съм малко разстроена от това, че тези, които биват лишени от правото да се изказват, са от левицата. Фронтекс. Фронтекс наистина е техническа агенция, но начина по който вие представихте нещата беше не само технически, а сякаш от хладилната техника произхождаше. Говорите за нещо, което нещо е свързано с всичко друго, така човек като ви слуша, само не с човешки същества. Единственото, единствената препратка към, към човешките права бе обучението на агентите. И избягнахте въпросите, които ви бяха поставени конкретно по този въпрос. Така че искам аз лично да го поставя отново този въпрос и да ви запитам по въпроса за потъпкването на човешки права тук в Европа и в трети държави, с които Европейския съюз има подписани договори. Господин директор, вие не си ли давате сметка, че Европарламентът има определени правомощия в тази област? Аз поне смятам, че това е така, така че заслужаваме по-задълбочена и по-подробна информация относно опазването на човешките права. Въпроси, които вие поставяте на вся, вся, всякакви институции, само не и на нашата. Сега по въпроса за обучението говорите за не правомерно използване на въпроса за националността. Сякаш вие сте доволен от арестите, от задържанията, но на какво основание се извършват тези задържания. Вие се поздравявате с това, че намалявате миграционните потоци на нашата територия, но това означава, че са връщани обратно. Да, момент. Само една минутка да ми дадете, господин председател. Ако не ме прекъсвате, казва изказващата се, ако ме прекъсвате, ще бъда по-бърза. Имам предвид Тунис, Украина и Молдава. Молдова. Как смятате, че можем конкретно да защитим човешките права, които са потъпкани в тези последните три държави? Благодаря. Thank you, thank you um, благодаря, благодаря отново. За съжаление не успях да разбера достатъчно добре въпрос на господин Енчил за съвместните е, разследвания. Ако въпросът е дали е, Frontex ще създаде съвместни екипи за разследвания, отговорът е не. Това не е в рамките на нашата дейност, така че искам съвсем ясно да го заявя за Стокхолмската програма. Програмата е многогодишна и в тази връзка Frontex играе голяма роля в програмата и замена замяна на това Стокхолмската програма ни дава нови възможности. С влизането в сила на Лисабонския договор се увеличава и възможността граничния контрол да бъде използван по-открито за различни цели, за които той е подходящ. В тази връзка е, призоваваме държавите членки по-активно да участват. Това е един от основните принципи в Стокхолмската програма. И отново трябва да кажа, трябва да сме търпеливи. Не е, е, е толкова, не е толкова отдавна времето, е, когато е, нямахме нищо. И затова трябва е, да видим какво се е случило, да видим доволни ли сме от това, което се е случило до сега и да не прибързваме с натиска за по развитие. Сега ще се отнася до това, кой се залавя. Нека да оточня тук, че е, не Фронтекс е, се занимава с е, решенията по процедурите, които се изпълняват във връзка с мигрантите, идентифицирани от граничните, граничната полиция при пресичане на границата тези решения се взимат от държавите членки. Всички решения, що се отнасят до процедурите за обежище, за задържане и прочие, всички административни решения се вземат от съответната държава. Така че Frontex не може да повлияе на тези процедури. Това не е ролята на Frontex. Именно заради това няма как да а, повлияем пряко начина по който работят държавите членки. Опитваме се в по-дългосрочен план да влияем на работата в тази област чрез меки инструменти, като обучение, учебни програми и така нататък. Това е нашият подход. Същото въжи и за обежището както и за въпросите, свързани с правата на човек. Много добре е, че, работихме, че работим съвместно с службата на ООН за бежанците. От две години вече работим и с тях и с Международната организация по миграция. И а, Организацията за беженците, е, Върховния комисариат за беженците на ООН е, много активно работи по е, насоки, които не мога да ви представя в този момент, но със сигурност ще ги получите по-късно и работим с тях ежедневно. Сътрудничим си и с Европейската агенция за основните права, така че това са въпроси, които приемаме изключително сериозно и правим всичко възможно, за да насърчим пълното зачитане на правата на човека в областта на граничния контрол. Европейската политика по отношение на работните споразумения. Мисля, че се вижда положителният резултат и от е, оперативните споразумения, и от е, двустранните споразумения, подписани от държавите членки. Така че мисля, че не е важно е, кой от двата пътя е по... е... харесваме повече, а какво се постига. Нашите приоритети са да има европейски, е, да има споразумения между Фронтекс и трети страни, а не да се използват държавите членки за тези цели. Надявам се, че успях да покрия всички повдигнати теми. Благодаря. Много благодаря. Благодаря ви, господин директор на Frontex, за толкова ясната презентация. Ако искате, може да останете, защото продължаваме работа, но пак по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 господин Бургонси от името на съвета и след това от името на комисията. Gracias, señor presidente. Y buenas tardes a todo el mundo. Eh, nosotros en el Consejo hemos recibido... Ние в съвета наистина получихме в началото на декември месец предложение и веднага започнахме работа, за да подготвим това споразумение колко се може по-рано, тъй като сроковете са изключително кратки. Затова проведохме редица формални и неформални заседания и продължаваме да работим, както вече ви казах в търсене на такова споразумение. Разбира се, ни е повече от ясно, че няма да е лесно. Нещата са щекотливи, чувствителни. За пример може да вземем днешното заседание. Искам обаче да подчертая, че в този смисъл общите политически принципи вече бяха определени в регламент 568 за управление на границите. Този регламент бе един от първите законодателни актове, приети по процедурата на съвместно вземане на решение. Тоест, продължаваме да разработваме вече приети от съвета и от парламента принципи. Това, което отличава днешната ни работа е отношението на държавите, членки. Някои от въпросите са свързани с въпроси на морското международно право. То ще повлияе на решението, което ще вземе съвета. Важно е да постигнем съгласие от страна държавите членки за изрично упоменаване на опазването на човешки права и на е, човешкия живот в е, морето. Тоест, какво искам да кажа, работата е трудна поредица причини, включително и поради кратките срокове. Корепер вече работи и най-вероятно още преди края на януари месец ще можем да ви представим първи вариант на документа. Благодаря. Сега давам думата на представителя на комисията, за да даде някои други подробности и може би да повтори всъщност позицията на съвета, но да даде повече подробности. Пак повтарям. Благодаря. Е, благодаря, господин председател. Какви са предпоставките за това решение? О, операцията беше описана от господин Вайтен и а, тази операция произхожда така в много сложни правни а, обстоятелства разногласия между страните членки, как да се интерпретират различните положения. Целта на проекта решението е, следователно преди всичко, общите операции, които Frontex координира, да бъдат по-ефективни, да има ясна правна основа, по-предсказуема -по правна основа и трето, но не на последно място, да се гарантира пълното зачитане на основните права в, при операциите на Фронтекс. Това е един доста технически въпрос. Решението третира в подробности как отделни командващи офицери ще трябва да действат, когато взимат решение по време на операциите. Това е до известна степен едно тълкователно решение, което дава така общи насоки за това как съществуващото международно европейско право трябва да се прилага от страните членки, когато а, действат заедно в операциите на фронта. И за това заместник председателят Баро, на комисията Баро, реши да се подготви а, това общо решение за правомощията при прилагане а, на а, граничния кодекс за създаване на европейски правила за дейността на Фронтекс. Работихме заедно с страните членки, дълго време работиме, това са сложни въпроси, направили сме всичко възможно, за да стигнем до общо единно разбиране на правилата. След представянето на първият проект, след това той беше значително ревизиран, Този проект беше подкрепен от 8 страни членки, 7 бяха против. Останалите страни членки се въздържаха. Така че не можахме да стигнем до решение, било с единодушие, било с квалифицирано мнозинство. Главната причина са разногласията по отношение на правните основа. А също така е, е, изглежда, че страните членки, някои страните членки предпочитаха незадължителни а, насоки. Също така имаше различно тълкуване на международното право и това е една от причините, поради които аз предлагам на вашето внимание този проект. И на последно място различните виждания на страните а, членки, когато какво да се прави с емигрантите, след като те бъдат заловени. Когато беше, беше взето становището на Комисията по граничният кодекс, беше направено предложение за решение на съвета, нещо, което в момента се разглежда в съвета, както спомена и господин Бургус, като сроковете са 7 февруари за съвета, 7 април за парламента, който има правото на надзор. Господин председател, разбира се, на разположение съм за въпроси, ако има такива. Благодаря. Да, благодаря, господин председател. Имам а, два въпроса. Първият се отнася до процедурата. Не ми е съвсем ясно каква е правната основа, правната, какви са правните основания за това решение. Разбирам, че става дума за прилагане на комитологичните правила. Но бих искал някой да ми разясни, ако присъства тук, такъв, каква е точната правна основа, на която стъпваме в случая и какви са точно правомощията на Европейският парламент по тази инициатива. Нещо повече. Господин председател, бих искал да знам дали Лисабонският договор има някакво въздействие върху това решение. Разбирам, че инициативата е внесена преди приемането на Лисабонския договор, а сега обаче решение трябва да се вземе в условията на Лисабонския договор. Ако няма кой да ни отговори, нека да зададем писменно въпроса. Вторият ми въпрос е по-политически по своята същност. Пред нас имаме един една техническа или поне привидно техническа инициатива, която обаче има голямо политическо значение. И за това, струва ми се, господин председател, трябва много внимателно да помислим за политическите последици на тази инициатива. И по-конкретно за следното. В този парламент не един път сме заявявали колко важна е солидарността в поемането на тежестите, и че страните членки трябва колективно да поемат отговорността, когато става дума за а, притокът на иммигранти от трети страни. Ако разбирам правилно, тук ни се предлага едно решение на съвета, в което а, само една страна, било страната А, Б или С, трябва да приеме онзи, който а, прекосява границата на външната граница на Европейския съюз. И това е противоречи на това, което ние винаги сме искали да постигнем. Съветът ни казва, ние сме винаги пледирали за солидарност, а съветът ни казва, няма подобно нещо, една страна поема отговорността, която и да е тя. И аз смятам, че това съвсем не е приемливо. И затова смятам, че трябва да помислим още един път за правомощията на парламента, когато става дума за взимане на решение по този въпрос. Госпожа Флотър. Струва ми се, че дефинирането на целите на предложението е коректно, желателно, точно така трябва да бъде. То се отнася за операциите, които се координират от Фронтекс. Страните членки трябва да отговорят на своите международни задължения по отношение на морските граници и другите граници и така нататък. Така че целта е а, така много достойна. Но има няколко въпроса, които възникват. Първият въпрос, който беше повдигнат вече, Фронтекс отказва да поеме каквато и да е отговорност е, за прилагането на тези насоки и второ, самите насоки. Като ги чете човек, е, изглежда, че а, а, а, това, това е нещо, което, което, което се отнася до, до, страните членки, но става дума за изпълнение на международни споразумения. Нещо, което е така много а, достойно за възражения. Става дума, че хората искат да постигнат, да стигнат а, до едно сигурно място, колкото може по-бързо. Затова са напуснали третата страна. Това първо. Второ, а, тук става дума за процедура, свързана с правото на обежище. Онези, които са били заловени или на които е оказана помощ, не могат не трябва да бъдат подложени на преследване в страната, в която ще бъдат изпратени. Тоест, има възможност да се иска а, обежище, обаче се търси някакъв начин да се отслаби като че ли тази възможност а, чрез речника, който се използва в формулирането на а, това решение. смятам, че по този начин ние няма да изпълним нашите международни задължения. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с преждеговорившите, че това е сложен въпрос, който има много сериозни политически последици. Е, една подобна последица, една в четвърти член на предложението на комисията, има нещо, което съвета описва като а, мерки за закрила на бежанците. А, но ние в нашата комисия мислим малко по-друго по този въпрос. Въпрос е господин Босител повдигна въпроса за комитологията. Аз разбирам, че става дума за а, Шенгенският а, граничен кодекс. И като има предвид, че сега вече в сила е Лисабонския договор, каква точно е ролята на парламента? Според мен парламента трябва да има възможност да разгледа текстът и че нашата комисия трябва да бъде водеща. Не знам точно какви са сроковете, но хубаво е да се изясни точно какви са сроковете и кога точно ще се включи парламента и каква ще бъде неговата роля. А, има и други въпроси, но мисля, че господин Бусетил и госпожа Флотър казаха много ясно, че тук има много по-големи политически последици, отколкото изглежда на пръв поглед. Благодаря, господин председател. Що се отнася до правната база, трябва да споменем, че и представителите на комисията и на съвет се сблъскват със същия проблем. Добре е утре преди срещата, т.е. по време на среща на координаторите да изслушаме техните мнения. Доколкото аз разбирам, парламентът има право да каже само да или не, но все пак е добре да се види дали това е така. Що се отнася до е, казаното от Саймън за споделянето на тежестта, всъщност трябва това да се е, направи задължително, защото някои държави членки не искат да участват в това, защото няма насоки и така. Е, това е безкрайно. През ноември 2005 година започна да работи Frontex. Сега е януари 2010 година и все още има спорове за насоките за работата. А, а насоките трябваше да са на лице още преди да започне да работи Фронтекс. Комисията прави всичко възможно, за да получи съгласие, за да накара държавите членки да се включат на, на, с голямо нежелание. Повечето от тях се включиха, но все още има проблем между Малта и Италия. И е, трябва да знаем точно какво може да очаква Европейски парламент. Благодаря. Някои от въпросите, повдигнати от Симон Бозотил, трябва да бъдат предадени за писмен отговор на правната служба на парламента. Не знам дали има готовност за отговор още сега и след това давам думата отново на директора. Да, благодаря, господин председател. Бих искал да се включа тук съвсем скромно. Искам да благодаря на комисията и на съвета за тяхната работа по този изключително важен въпрос. Мисля, че в този дебат, е, в тази комисия стана съвсем ясно, че е, ако европейските институции не са способни да постигнат съгласие за е, това как да действа този инструмент, а това е мой проблем от вече 5 години, тогава аз се сблъсквам непрекъснато с проблем след проблем. Моята задача би трябвало да е да организирам оперативната дейност, а не да е, решавам тези въпроси, които са от политическо естество. Затова призовавам да бъде намерено решение, за да се постигне напредък по този инструмент в е, подходящия формат, на подходящото правно основание а, и да има насоки, възможно най-задължителни, за да можем да работим по-добре в бъдеще. Благодаря, искам да дам думата на правната служба. Времето ни е ограничено, но ако, ако можете да се изкажете съвсем накратко, а после да ни дадете повече информация в писмен вид, да имате думата. Да, благодаря. В началото наистина беше умно да изслушаме комисията. Добре разбрахме какво пита господин Бусотил и както всички тук смятаме, че въпросите с комитоложката процедура са винаги много спорни, противоречиви и сложни. Искам обаче нещо да изясня още от самото начало, като представител на юридическата служба на парламента. Няколко пъти вече сме говорили по тези въпроси. След Лисабонския договор, така както съществува комитоложката процедура в последния си вариант от 99 година, почива вече в мир. Тоест, не се използва повече. Всички законодателни актове, обаче, които бяха приети под комитологиш, комитоложката процедура преди влизането в сила на Лисабонския договор, обаче продължават да са валидни тъй като влязоха в действие преди Лисабонския договор и то съобразно тогава действащата комитоложка процедура. На 1 декември влезе в действие Лисабонския договор, но той не лиши от действие предходните законови актове. В момента, в който се наложи приемането на нов законодателен акт, то този последния ще се приеме според новите лисабонски процедури. Бившите комитоложки процедури с други думи ще бъдат заместени в нашия конкретен случай от регламент, който се приема по процедурата за съвместно взимане на решение между от съвета и от парламента на основание предложение на комисията. И това предложение цели и си е поставило за задача да се да стигне до нас, до парламента, в възможно най- кратките срокове. С други думи, виждате какъв е, какъв е механизма. Няма да има вече комитоложка процедура. Така че документите, с които ще работим от сега нататъка ще изискват и този допълнителен анализ от наша страна, да видим кога е прият този документ, дали по комитоложка процедура или вече след влизането в действие на Лисабонския договор. Е, за това обаче ми е необходимо малко повече време, за да проуча това, което ви казвам, че е необходимо вече да се проуча, когато има такива запитвания и ще ви дам конкретен отговор. Благодаря. Bene, siamo, siamo ritardo, mi pare che il contributo offerto immediatamente... Много съкъсняваме, колеги, много сме назад юридическата правната служба поясни, ясно ни стана и очакваме да получим писмен отговор от тяхна страна. Въпросът с други думи остава открит. Сега. Сега вече можем да преминем спокойно към осма точка и тази осма точка гласи гласуване по въпроса за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2008 година. Хуан Фернандо Лопес Агилар е докладчик по това становище. Готови ли сте за гласуване? Е, е е аз съм си забравила картата. Дали аз мога да гласувам с дигане на ръка, докато другите колеги гласуват с карта? Quindi per chi non ha la tessera, il tesserino, la levata di mano dovrebbe essere sufficiente a rilevare il voto espresso. Quindi, punto numero 8, c'è un emendamento di Busutil. И така, точка 8, има изменение от господин Бозотил. Нека да го гласуваме. Осно изменение. За. против, въздържали се, приема се. Крайно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Отлично. Точка 9. Имаше две, има две изменения. По първото от госпожа Вержия за. Против. Въздържали се. Приема се. По второто изменение на господин Бозотил с устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Крайно гласуване. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към точка 10. И тук има изменение с устно изменение за против въздържали се приема се крайно гласуване за против Въздържали се. Приема се. Последващата точка. Има две изменения. Нека да гласуваме по първото от госпожа Вержия за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение от господин Базотил с устно изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Крайно гласуване за. Против въздържали се, приема се. Следващата точка. По Сепол. Има три изменения. Първото от госпожа Вържия за, против, въздържали се, приема се. Второто, госпожа Вържия за, против, въздържали се, Приема се. Трето изменение. С устно изменение от господин Базотил за. Против. Въздържали се. Приема се. Крайно гласуване за. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 13. Фронтекс. Има изменение от господин Базотил за. Против. Въздържали се. Приема се. Второто изменение се оттегля. Третото изменение е от господин Босотил се сусна изменение е за. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме крайния текст за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега давам думата на господин Коелю, който пристигна. дългосрочните визи. Е, Апресиация apreciação dos vistos по въпроса за тези дългосрочни визи имаме два доклада. Защо? Защото с влизането в сила на Лисабонския договор се появяват въпроси, които подлежат на взимане на решение със съвместно взимане на решение. Тоест, ние като Европарламент трябва да участваме по процедурата на съвместно взимане на решение в всички тези въпроси. Испанското председателство предлага да се работи с един документ, а не с два, както до момента. Така че искам да се обърна към Испанското председателство и евентуално и към комисията, за да питам за това какво мнение имате по този въпрос. За един единствен документ, а не за два. Добре, благодаря ви господин Коелю. Испанското председателство има думата за мнение в отговор на господин Коелю. Е, много благодаря, госпожо председател, господин председател. Да, съдържанието бе много добре изложено от колегата, от господин Коелю, а именно, че след влизането в действие на Лисабонския договор ни е необходимо отново да изясним. Ние също сме за предложението на господин Коелю и ще стимулираме взимане на решение в тази посока. Може би след не много дълъг период от време ще представим изменение, но така или иначе съдържанието е това, което вече изложи колегата и най-вероятно не след дълго ще го приемем. Благодаря ви. Комисията има думата. Uh, much, uh, much, благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка. Комисията потвърждава това, което току-що обясни господин Коелю. Единствената причина за това, че миналата година комисията представи две предложения, беше, че част от материята попада под рубрика съвместни решения, а друга част под консултация. Това така беше преди. Сега, съгласно Лисабонския договор, цялото ни предложение вече е, подлежи на съвместно взимане на решение. При това положение да запазим две различни предложения би само удължило процедурата, затова ние се съгласихме с съвета и с Испанското председателство да обединим двете предложения. Благодаря. Колегата Коело иска ли да каже нещо по този въпрос? Да, благодаря, господин председател. Да, става дума за изменение. За техническо видоизменение, т.е. това, което парламента предлага в мое име е да приветстваме смесването на двата документа, на двете предложения и я искам специално да благодаря на нашата комисия Либе, която се занима с това смесване на съдържанието на двата документа. Тоест, има вече, работата е свършена, има един обединен документ. Можем да работим с него. Да не забравяме, че срока изтича на 18 януари на 18 януари изтича срока за представяне на изменения, с други думи следващата седмица. Тези, които имат намерение да представят изменения, нека да кажат. Аз предлагам, че ще предпочитат да разполагат с този вече обединен документ, отколкото с двете отделни начални предложения. Единният текст е по-лесен просто за работа. Всъщност това е и предложението на Испанското председателство. Предлагам да го следваме. Емилио де Капитанис най-вероятно също се е запознал с текста, но по силата на член 37 на нашия правилник трябва да се допитаме до комисията по правни въпроси, винаги когато се налага изменение на член с правен характер. Мисля, че можем да се справим без да нарушим предвидения график. Благодаря ви, казва председателя. Ако всички сте съгласни с предложението на господин Коелио, можем да продължим има ли някой от колегите, членове на нашата комисия Либе, който да иска да се изкаже в една или друга посока? Повтарям, че на 18 януари изтича срока за приемане и за подаване на изменения. Изменения на този консолидиран единен документ, за който ви говори господин Коелю. И сега минаваме към 14 точка от дневния ред за правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Госпожа Латфорд има думата. Благодаря много, господин председател. Както знаете, предложението, по което аз съм докладчик и по което изготвих проекто доклад миналата есен, пропадна поради влизането в сила на Лисабонския договор, тъй като сега трябва да има нова процедура по Лисабонския договор с предложение за директива. Тъй като по моят доклад не се не е гласувано нито в комисията, нито в пленарна зала, тъй като крайният срок не е изтекал. Именно заради това попадаме в ситуация а, на партньор в процедурата за съвместно взимане на решение с съвета. И на 30 ноември, последния ден преди влизането в сила на Лисабонския договор, бе взето решение за влизане в сила на пътна карта за подход стъпка по стъпка към процедурните права. И именно това е първата крачка в тази посока. Мисля, че е много добре е, да поддържаме направената инициатива по отношение на правото на писмен превод. Аз обикновено не съм голям поддръжник на инициативите на идващи от държавите членки, но мисля, че това е добър начин да продължим да работим по този въпрос, особено като си има предвид, че има процедурни препятствия, например, новите оценки на въздействието, въпроси, които могат да ни отнемат половин година. Така че много се радвам, че има достатъчно държави членки. Не знам а, точно какъв е необходимия брой. Мисля, че 7, минимум 7, са се съгласили е, да се продължи работата по този въпрос и да се приеме оценката на въздействието, направена, направена миналата есен от комисията. И така, процедурата е малко необичайна, но мисля, че е много полезна от е, прагматична гледна точка в тези обстоятелства. За да не се, забав... не се забавим твърде много. Мисля, че тук имаме съвсем добри възможности за постигане на съгласие на първо четене и а, е, за приключване на работата по този въпрос по време на Испанското председателство. С а, е, докладчиците в сянка от другите а, е, групи постигнахме съгласие за подаване на два устни въпроса, които се надявам, че ще останат в дневния ред за пленарната сесия следващата седмица и въпреки някои слухове не възнамерявам да ги оттегля. Разбира се, формулировките им са малко изостанали на този етап, защото въпросите бяха зададени миналия декември, но мисля, че това не означава, че трябва да ги оттегляме, тъй като имаме отделено време в дневния ред и трябва да се обсъди този важен въпрос, особено като се има предвид, че се създава план за действие за приложение на програмата от Стокхолм. Именно заради това трябва да сме концентрирани и да работим по политическите си ангажименти за напредък в програмите за приложение, не само по тази мярка, която е само една първа стъпка, но и по всички останали стъпки. Смятам, че всичко в тази пътна карта е не само необходимо, ами е крайно време да бъде въведено. Ние искахме една рамкова директива за процедурните права но такава е политическата действителност. Не успяхме да го постигнем, така че по-добре да смятаме, че чашата е наполовина пълна, а не е наполовина празна и да се опитваме да постигнем максималното по отношение на съдържанието, както и на скоростта, с която се придвижваме. придвижваме. Няма да навлизам в подробности е, с личния си опит в тази област, но аз в момента се занимавам с няколко случая, свързани с Европейската заповед за задържане и е, това дали моите избиратели от моя избирателен район ме подкрепят, е, е, сега е подложено на доста тежко изпитание, защото някои от тях могат да бъдат изпратени в други страни, е, благодарение на Европейската заповед за задържане. Но тук говорим за е, сътрудничество между европейските страни, за взаимно доверие и точно това ни трябва. А то в момента не е на лице. Има въпроси, които трябва да се разрешат в е, контекста на преговорите няма да навлизам тук в подробности, няма достатъчно време, но на 23 октомври имаше политическо съгласие със съвета и бяха очертани някои от най-сложните въпроси, които трябва да се разрешат за, по отношение на правата, които се гарантират в тази предложена директива. Едно от най-важните неща е да държим нещата в пряка връзка с Европейската конвенция за правата на човека и ам, юриспруденцията на съда от Страсбург. Ам, дори да имаме по-подробни права на европейско равнище, общите права не трябва по никакъв начин да се отклоняват в своето тълкуване от тълкуването на Съда Страсбург и затова много се радваме, че има и подкрепа от Съвета на Европа, която е изключително полезна тук. И накрая. Очакваше се с, с рамковото решение законодателният инструмент да бъде съпътствани от една е резолюция, а не е резолюция за пътната карта, а е резолюция за устния писмения превод. За да може поне във вид на меко право да се въведе това, което искахме да съществува като правни актове. И за това е добре да се обърне към правната служба и тя да даде своето становище за това дали това трябва да се случи. Е, обяснителните бележки от съвета намекват, че според съвета нямаме не можем да играем някаква роля тук, но си струва да се разгледа този въпрос от това, защото как можем да вземем решение по законодателните мерки в директивата, след като не знаем какво ще се включи в съпътстващата я резолюция. Не можем да преговаряме по една директива, ако не знаем какво ще е в резолюцията. Затова искам да призова правната служба да изложи своето становище. Т.е. да се обърнем към нея за становище. Благодаря. От името на Испанското председателство. Много благодаря, господин председателю. На първо място, благодаря за възможността да говори от името на съвета на Европейския съюз и неговото испанско председателство. Тази инициатива бе представена подета от 13 държави членки. Става дума, както знаете, за правото на устен и писмен превод в наказателното производство. Съдържанието на тази инициатива е свързано с текста, обсъден през октомври 2009 година от Министерския съвет на вътрешни, министрите на вътрешните работи, който влезе в действие през юли месец. 13-те държави, членки, авторки на предложението се стремят към продължаване на действията предприяти от предходните председателства. С други думи става дума, както виждате, за използване на вече съществуващите постижения, както и за извличане на максимална полза от влизането в сила на Лисабонския договор и от избора на новия състав на Европейската комисия по, стек, по силата на обстоятелствата се оказва, че това ще бъде първото, първият правен акт, който ще се приеме по процедурата за съвместно взимане на решение. И ние сме твърдо решени от Испанското председателство като негови представители всъщност сме твърдо решени да работим в тясно сътрудничество и с абсолютно непоколебима решимост за постигане на консенсус с парламента. Това не е изолирана стъпка, а част от програма, целяща повишаване на гаранциите за правомерно протичане на, тези, на това наказателно производство. И в заключение, и във връзка с думите на госпожа Лътфърт, искам да подчертая, че предложението за решение на съвета и на държавите членки за ефективно прилагане на тези права, също ще получи развитие, тъй като е свързано по същество с директивата, въпреки че не подлежи на процедурата по съвместно взимане на решение. Нашето разбиране е, че не трябва да се приемат по различен законов ред двете предложения, а по-скоро да ги слеем в едно процедурно дело. Благодаря. Думата, благодаря, казва председателя. Каролин Морган има думата от името на комисията. I... Благодаря. Искам да спомена пет пункта. Накратко първо, комисията е много доволна, че през октомври миналата година беше прията пътната карта, както и парламента. Комисията счита, че законодателството отдавна е му е време. Второ, трябва да работим колкото може по-ефективно, за да изпълним всички мерки, предвидени в пътната карта. Те са пет. Първо, първата от тези мерки е за превода устния и писмен трябва да изпълним останалите 4 пункта в, в пътната карта. И, и смятаме да изпълняваме по една година, в годината. А, през юни ще а, пристъпим към точката, втората точка от пътната карта, която е информация по време на наказателно производство. Освен това, Комисията искаше да внесе предложението като проект от директива, но по институционни причини не можахме е, да го направим така колкова бързо, е, колкото искахме. Четвърто, текстът, който беше прият на 23 октомври, е, се основава на подхода, който може да наречем най-малък общ знаменател. Сега, когато в сила е Лисабонския договор, можем да бъдем по-амбициозни. И считаме, че може би би било разумно да се върнем към първоначалното предложение на комисията от юли 2009 година. Това предложение предвижда по-висок стандарт на защита на обвиняемите. И се надяваме, че в резултат на нашата обща работа с парламента ще можем да приемем по-високи стандарти на защита на обвиняемите, такива какви не бяха предвидени в първоначалното предложение на комисията. И накрая, петия пункт, на който искам да се спра. Какъвто и текст да приемем, той трябва да отговаря на Европейската конвенция за правата на човека – Първоначалното предложение на комисията от юли 2009 година бе изпратено в Страсбург, за да може специалистите в Европейския съд по правата на човека а, да кажат а, дали отговаря на а, изискванията на Европейската конвенция. И, текста, който в момента обсъждаме, също беше ободобрен по същия начин от експертите в Страсбург. Малко сме тревожим, че по един или два пункта може би не отговаряме на изискването на Европейската конвенция за правата на човека. Благодаря. Колегата Ромеро Лопес. Благодаря, господин председателю. Да, по въпроса за важността на първото предложение, с оглед на това, че имаме право на съвместно взимане на решение, искам да кажа, че не е за подценяване факта, че 13 държави подеха тази инициатива. Това всъщност означава, че съдебните решения са на път да бъдат приети от повече от една държава членка. С други думи, на път сме към постигане на общо европейско съдебно законодателно правно пространство. И това не е малко. Смятам, че има към какво да се стремим, има неща, които да се доизпипат, но признаване на въжността и на качеството на писмения и устен превод е вече крачка напред. За в бъдеще ни предстои да определим дали сроковете, които са предвидени от комисията са подходящи или не. Пътната карта не включва всички права, които на нас би ни се искало. Имам предвид пътната карта за правата на заподозрените. Искам да попитам дали са твърдо определени датите или бихме могли да се опитаме да съкратим сроковете. Тази харта на правата включва не само правата на заподозрените на писмен и устен превод, а изобщо информация за техните собствени права на правна защита, адвокатска защита и така нататък. Положението, ситуацията в различните държави членки е много различна. Има някои държави членки, където не се предвижда информиране или осведомяване за това какви са правата на задържаните, на заподозрените, дори и това елементарно тяхно право да да запазят мълчание, да не говорят, ако, няма, ако не е в присъствието на адвокат. Ето за това искам да попитам комисията на какво се основава, когато определя този едногодишен срок. И дали не смята, че може да се сгъсти, да се издърпа напред този срок. За правата, които не са изрично споменати. Благодаря. nell'intervento della collega Ludford era stato evocato благодаря. Давам думата на комисията сега, но преди това да подчертая, че госпожа Лутфорд говореше за правната служба на парламента. Може би да направим така, както правихме до момента, да дадем думата на правната служба за кратък отговор. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател, че ми помагате да работя бързо, но госпожа баронеса Лътфорд малко ме изненада. И ми трябва време. Трябва ми време, за да видя как стоят нещата точно и да подготвя правно становище. Така, всъщност ще свърша двойна работа. Ще отговоря на искането и на съвета и на комисията. Надявам се, че ме разбирате. Благодаря ви. Аз разбирам, че правните, правните въпроси не винаги са лесни и ясни. Госпожа Лутфорд има думата. Благодаря. Съжалявам, че затруднявам правната служба но те трябва да се опитат да, свършат работата колкото може по-бързо. Радвам се да чуя това, което каза представителят на комисията. Знам, че той е работи от много отдавна по тези въпроси. Мисля, в Факта, че беше прията пътната карта е чудесен. Разбира се, би било идеално да имаме някаква правна, правно решение по процедурните права на обвиняемите. Но факта, че съветът подкрепя една програма за правата на обвинените в наказателно производство е отраден. комисията, като знаеме с каква скоро се работи в Брюксел, това, че предлага по едно предложение годишно да бъде приемано, е, е много радващо. Но колкото по-бързо се е, реализират тези предложения на пъртата карта, толкова по-добре. Защото е, Значи ние, иначе ще имаме тези предложения на лице, 15 години след приемането на решението за Европейската заповед за арест. Затова трябва да бързаме колкото може повече. Разбира се, опитайте се да направите това, което е по силите ви. Очаквам да работим заедно в близко сътрудничество не само с съвета, но също така и с комисията, с която имаме така общи намерения е да изпълним тези амбициозни планове. Благодаря. Значи въпросът ще трябва да се разгледа в по-голяма дълбочина по-нататък. А сега преминаваме към следващата точка на дневния ред. Това са специфични ограничителни мерки, насочено срещу определени физически лица, и организации, свързани с Осама Бин Ладен и мрежата на Алкада. Ме Бускът е докладчик по този, по този тема. Благодаря. Благодаря, господин председател. Може би си спомняте, скъпи колеги, че вече много пъти сме обсъждали този въпрос, че приехме резолюция в парламента по тези специфични ограничителни мерки. Ставаше дума не само за съдържанието, но също така и за юридическата къде основания на подобни предложения. Нашата комисия смята, че става дума за 75 ти член и той съвместно взимане на решение, съветът и комисията за жалост не се съгласиха с нас. Те смятаха, че трябва да става дума за 215 член, частично съвместно взимане на решение. службата, правната служба на комисията и на съвета решиха, че всичко, което се отнася до Осама Бин Ладен, трябва да се минава по член 75. И най-големите политически групи подкрепиха това решение на 16 декември взето. Въпреки тази резолюция на парламента, по отношение на юридическите основания, и въпреки факта, че ние не бяхме в полза на това, което искаха съвета и комисията. Съответният регламент 1296 от 2009 година беше прият, който се основава на член 215. Това е точно обратното на това, което ние искахме в парламента, това, което бяхме поискали със своята резолюция. Въз основата на това решение може да искаме обаче решение на Съдът на Европейските общности, въз основа на 73-ти член от договора, е, и да поискаме преразглеждане на решението. Юридически. Комисията по юридическите въпроси, която е компетентна в случая, трябва да направи препоръка да препоръка, да отправи препоръка към председателството на парламента. И за това аз ви призовавам като комисия, парламентарна комисия, да подкрепите това предложение на Комисията по правните въпроси. Комисията Юри, която фактически е водеща по това предложение. Има ли възражения на така направеното предложение от нашата колежка Бускурт? Не виждам възражения. И в такъв случай можем а, да, направ... да подкрепим това предложение на юридическата комисия. Остава ни само една точка. Единна процедура за кандидатстване за разрешително за пребиваване и работа. Докладчика по тази точка не е тук, но Колегата Бусотил, както винаги, е готов да говори по този въпрос. Прочетах част от информацията по темата. Госпожа докладчикът ме уведоми, но доколкото разбирам, единственото, което трябва да направим днес е да поискаме от съвета информация докъде са стигнали нещата с това предложение. Както и други колеги, аз очаквам съвета да ни осведоми какво е положението. Quindi vediamo il Consiglio, grazie, quindi la parola al Consiglio. Добре. Ще предадем това на е, съвета. Давам думата на председателството. Благодаря ви, господин председател. В кратце ще ви изложа как стоят нещата по този въпрос. Вие всъщност е, доста сте запознати, тъй като това е краягълния камък на правата на трудещите се в условията на емиграцията. И така, през 2007 година се разписва първоначалния вариант по време на словенското, френското и чешкото председателство. След това съветът продължава работа, без обаче да стигне до консенсус, тъй като текста изискваше единодушно приемане. Виждате, че споразумението не можеше да, колкото и добре да беше изработено, не можеше да задоволи всички. И е така. Има две диаметрално противоположни мнения. Една част от държавите за този смята, че единната карта, единното разрешение за работа трябва да се превърне в краягален камък на иммиграционната политика, особено след приемането на други директиви. В резултат на което тази директива да приключи, да се увенчае с споразумение по силата, на което всички работници, били те емигранти или не, имат еднакви права. Друга част от държавите членки, които бяха мнозинство, пък сметнаха, че началният вариант, така и както бе изработен от чешкото председателство, трябва да се занимава единствено и само с процедурните въпроси с процедурните въпроси, свързани с издаването на една единна карта, едно единно разрешение за пребиваване и работа, без обаче да се занимава с друг вид политически оценки, да кажем. Лисабонския договор и неговото влизане в сила дават нов поврат на събитията. Европейският парламент има много повече права по силата на процедурата за съвместно взимане на решение, както разбира се и на съвета, където решенията се взимат с квалифицирано мнозинство. Комисията изтегли първоначалния си текст от 2007 година, която бе представила в парламента и сега очакваме комисията да се заема отново с създаването на ново предложение. Като представител на Испанското председателство искам да ви подчертая, че това е много важен текст за нас. Неколкократно сме го заявявали и вие като Комисия по човешки права със сигурност сте познати с това наше мнение. Ние смятаме, че това ще бъде вододел в нашата иммиграционна политика, особено с оглед и на Стокхолмската програма. Ние смятаме, че тази директива трябва да бъде приета като първа стъпка и след това да се премине към другите директиви, като директивата за сезонните работници или като работниците в мултинационалните компании. Испанското председателство ще работи усърдно, бързо и в непрекъснато сътрудничество с парламента и комисията Либе по-конкретно. Благодаря. Благодаря. Думата има комисията. Благодаря, господин председател. Мисля, че нямам нещо много какво да добавя. Това, което току-що чухме от представителя на председателството. Значи нашето предложение е известно, по него беше дадено първоначално мнение, както спомена представител на председателството. То не получи единодушно одобрение в съвета и, а, и по отношение на юридическите катастрофи, искам да кажа няколко думи. 63 73 член много по-точно изяснява правата на, на чужденците. Така че ограничителното тълкуване, което беше дадено от съвета, на съвета вече не е в сила по отношение на член 69 поправя се представителката на комисията по отношение на правата на, трети, на гражданите на трети страни. Това е рамково предложение, което не засяга допускането на работници от трети страни само, а се отнася до опроставане на процедурата, за да може да има единно разрешение, единствена процедура за решително за пребиваване и работа. Нещо, което е важното в предложението на комисията. Когато става дума за условията на работа, включително заплати, здравеопазване, уволнение и така нататък. За да може работниците, които идват от трети страни, да могат да се ползват с равни права като, национал, като местните работници. От, това е така политически подход към Стокхолмската програма, която също така предвижда равно, равноправно третиране на гражданите на трети страни. Институ... новите институционни, политически а, и правни рамки а, изискват а, да се направи нещо за, за това предложение. Както вече беше споменато, компромисът постигнат в да. Съвета беше по-малко амбициозен на това, което искаше да постигне комисията. Комисията винаги е казвала, че ние не можем да приемем подобни ограничения. Така че продължаваме да сме против това предложение. Искаме да амбициозна директива, равностойно, равноправно третиране, без всякакви ограничение за онези, които имат подобно е, единно разрешение за цяла Европейски съюз. Ние сме готови да работим с вашата комисия, с парламента и с председателството, за да намерим а, обща позиция и се споразумеем по този текст. Благодаря. Благодаря за вашия принос към този дебат. Текстът е наистина е сложен. Особено като се има предвид, че се намираме в едно ново положение и трябва да действаме бързо. Ако няма други изказвания, ще уведомим докладчика, господа Матчи. И ще обсъдим този въпрос по-нататък е, на следващите заседания. А сега закривам днешното заседание на комисия.